Добър вечер, колеги. Е, да започваме. Моля, заемете местата си. И моля за тишина. Очевидно е, че залата не е пълна, но е пленарна сесия и заедно с, успоредно с пленарното, произвеждаме, провеждаме заседание на комисията Либе. провеждаме извънредно заседание, чиято цел е да проведем изслушване на трима кандидати, избрани от комисията по подбор за поста председател на Европейския контролен орган за личните данни. Сега съобщение на председателя, езиков профил, има превод на всички езици, изключение на хрватски ирландски, латвийски, литовски и малтийски. Сега предстои да утвърдим препоръките на координаторите. От бележките на координаторите от заседанието на 6 ноември са в е, документите на заседанието. Заповядайте. Една минута, не повече, ако обичате. член точка 214 от правилника. Да не дадем ход на искането на ЕКАРЕ за включване на комисиите за защита на републиката в региона на Каталуния като терористична организация. Ние отправихме спешно, неотложно искане е, към съвета за включване на тази организация в списъка на туристичните организации. Е, миналата седмица получихме отговор в смисъл, че съветът не е получил това искане. Искам да кажа, че във Върховния съд на Испания е заведено дело срещу тази организация. Седем души са задържани и наскоро те извършиха нападки срещу политици. Също така между Франция и Испания пострада свободното движение на хора. Отлагането на гласуването на решението на координаторите е нарушение срещу демокрацията, защото комисия е тази, която трябва да вземе решение. Да, е, вие повдигнахте този важен въпрос. Нека да ви напомня, че точка 214 от правилника на парламента гласи, че координаторите в хода на редовно заседание взимат решение. Направено е такова заседание, взето е такова решение, мнозинството от координаторите – реши да не включва тази точка в дневния ред на настоящото заседание. Виждам, че вие предлагате да гласуваме решението на координаторите и ви предлагам това гласуване да се проведе утре като имаме предвид факта, че, ще, че утре в 10 ще има извънредно заседание на комисията Либе, когато без друго ще гласуваме и ще трябва да си носите картите, така че ще гласуваме за кандидатите, които ще изслушаме тази вечер. Ние ще изслушаме кандидатите за ръководител на контролния орган защита на данните. И утре така и така ще си носим карта за гласуване, така че нека да гласуваме и по този въпрос утре. Сега искам да кажа, че този въпрос е изключително важен като имаме предвид, че три комисии Либе не са, са отлагали този въпрос, това не е хубаво. Така, за да им, за да могат всички членове на комисията Либе да гласуват. Гласуването е насрочно за утре в 10 часа. Моля, носете си картите. Искам да кажа, че решенията и препоръките на координаторите са прияти с изключение на предложението на ЕКАРЕ, което ще се гласува утре от е, цялата комисия Либе, от пълния състав. Това ще бъде утре в 10 часа. Що се отнася до останалите решения на координаторите, те ще се считат за прияти. Сега нека да продължим по-нататък. Тук има е, в това извънредно съдание имаме една точка, а именно да изслушаме кандидатите за ръководител на Европейския контролен орган за защита на личните данни. Запознати сте с регламента. Той беше прият през 2018 година. Европейския парламент и съвета назначават този орган, ръководителят на този орган за, ман, за срок от 5 години, с мандат 5 години, с, с консенсус. Съветът гласува миналата седмица. Сега парламента трябва да свърши своята работа. Ще изслушаме индивидуално, един по един, за по 45 минути, не повече тримата кандидати, подбрани от комисията. Тъй като тримата кандидати са тук, на тази бюлетина, ви предлагам да изтеглим, да определим поредността с жреби. Поне първият ще бъде а, с жреби, останалите по азбучен ред. Благодаря, госпожо заместник председател. Първият е господин Забо. След това ще изслушаме кандидатите по азбучен ред и ако не греша, вторият ще бъде господин Падова. И така, азбучния ред се определя от първия. И така, първият е господин Сабо, следващия е господин Вивиеровски и третият ще бъде господин Падова. Предлагам да отделим поне повече от 45 минути за всеки кандидат. 5 минути за кратко встъпително изявление и след това 10 въпроса, не повече. Един, една минута за въпрос и две минути за отговор. Е, за всеки един кандидат ще бъдат предвидени 45 минути. Мандатът на сегашният контролен орган изтича на 5 декември. Комисията започна процедура на през, през април а, и комисията и парламентът имаше много малко време за да оцени кандидатите. Ние провеждаме това извънредно съдание тази вечер. Утре ще гласуваме, след като ги изслушаме. Гласуването ще бъде утре в 10 часа. Моля, носете си картите за гласуване. Разбирам, че има списък с имена, които вече са представени и списък с колегите, които ще задават въпроси. Десет въпроса. Не повече от 10 въпроса. Списъкът е пред мен. Разбирам, че координаторите са постигнали споразумение за разпределение на времето по справедлив начин. Целта е да изслушаме всеки кандидат. Доколкото разбирам, господин Сабо е на път. Uh, as we are all aware that the plenary is in session and ongoing, всички знаем, че в момента се провежда пленарна сесия и оценявам вашето е, съдействие, за да премине това заседание и, това, и да преминат гладко тези изслушвания е, и въпросите за времето за въпрос и за отговор да не надвишават регламента, така че е, всички кандидати да бъдат поставени при равни условия. First of all, we welcome. Най-напред е, добре дошъл на господин Сабо. Вие сте избран за първи кандидат, е, който ще бъде изслушан. Е, избрахме ви с, чрез жреби. Сега Имате не повече от 5 минути за встъпително изявление. След това 10 депутати ще ви зададат въпрос, всеки един от тях от по една минута, а вие ще разполагате с две минути за отговор. Условията са еднакви за всички. Искам да ви поздравя за това, че бяхте подбран от комисията по подбран. Това само по себе си е постижение. Имате думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Специални благодарности за това, че ме избрахте да се явя пръв. Имате лека ръка. За мен това е добро преднаменование, дами и господа. За мен е чест, че е, съм повикана на това изслушване. Като кандидат проведах редица срещи преди да бъда изслушан от вас. В мотивационното си писмо аз казах, че съм решен да служа на гражданите е, в областта на личната неприкосновеност и подобряване на качеството на живот. Когато в разговора с вас аз всъщност косвено разговарям с гражданите, които, на които ще служа. И за мен тази среща е най-важната в дългата поредица интервюта. Отнасям се към това изслушване с отговорност и ангажираност. Както видяхте от автобиографията ми, професионалният ми път е тясно свързан с въпросите на защита на личните данни. Аз бях национален експерт през 2005 и 2006 година. Няколко години след това бях председател на работната група в съвета. Тогава за първи път разговарях с представител на вашата комисия. Аз исках да чуя гледната точка на парламента. Винаги съм успявал, винаги съм се вслушал в останалите. Сега аз искам да кажа, че аз председателствах експертната група по въпроси на последователност и приложение. Възоснова на този опит аз смятам, че мога да изпълнявам длъжността ръководител на председател на контролния орган. Ние, европейците, можем да се гордеем с това, което сме постигнали. Ние имаме най-амбициозната, най-амбициозната нормативна база за защита на личните данни, въпреки че някои от а, а, елементите липсват ние ще носим отговорност пред бизнеса и пред гражданите. Е, личните данни на нашите граждани не могат е, да бъдат предмет на компромис. Наясно съм с това, че Европейският парламент е надежден партньор в е, защитата на личните данни. Това, което сте постигнали до сега е впечатляващо. Органите за защита на данните Our mandate from our citizens will always prevail – са ви благодарни за приноса. Ние подозираме, че, монополи... че монополистичната роля на някои от техническите гиганти са в вреда на защита на личните данни. Конкуренцията и личните данни се срещат тук. Но бизнес интересите не са единственото. Както доказа скандалът с Кембридж аналитика, става дума за самия фундамент на обществото. Ние винаги следим дали държавните органи получават повече контрол върху данните. Ние трябва да следим дейността не само на нашите правителства, но и на унези, които които най- биват засегнати. Дейността на контролния орган е насочена към изграждане на култура на защита на данните и това не бива да се подценява. Европейският орган е застъпник на защитата на личните данни. Това не е амбиция за мен като кандидат, това е реалност когато кандидатствах за този пост, аз трябваше да взема и предвид и тази функция. Дами и господа, аз съм готов да работя с, заедно с вас за подобряване на защита на личните данни и за добруването на нашите граждани. Очаквам да чуя вашите въпроси, както и да проведем дискусията. С това приключиха моите встъпителни думи. Сега продължаваме с думите Госпожа Мецова. Благодаря. Регламент 218-25 е, е, задава рамката за сътрудничество между е, националните органи за защита на личните данни. На този фон задачата за сътрудничество между националните а, органи и Европейския орган. Каква е тази задача според вас? Мислите ли, че има нужда от допълнително тълкование? А, мислите ли, че може това сътрудничество да се подобри? Две минути. Благодаря за този въпрос. Що се отнася до е, хармонизацията на общия регламент за общите разпоредби за защита на личните данни, наистина има пространство за подобрение. В Европейският орган за защита на личните данни играе ключова роля. Най-напред, чрез секретарията си, той дава основен принос за запазване на личните данни. На второ място аз подкрепям този европейски орган и неговата програма за обмен на информация с националните органи. Това е много важно, защото органът има съседалище, е съседалище в Брюксел и това седалище ще даде възможност да се говори на един език с националните органи и европейския такъв. Смятам, че това е много важно. Аз самия участвах в такъв един обмен. Този обмен за мен беше много важен. Аз работех с Европейския орган за защита на личните данни и зная, че работата ми в с него беше много важна и за националния орган на моята страна. Европейският орган може да поощрява обмена на документи, на информация, но според мен най-важното тук е да се създаде мрежата и да се укрепат връзките с националните надзорни органи и Европейския надзорен орган. Благодаря. Е, социалистите и демократите имат думата. Биргит Цепел. Благодаря, господин Запо, за вашето въведение. Искам да се върна на вашите писмени отговори. Вие говорите за дебата на, за качество на данните. Вие говорите и за личното пространство, че този въпрос трябва да бъде преосмислен. Това за мен е много интересно. Може ли да обясните какво имате предвид по-подробно? На следващо място, изкуственият разум. Моят въпрос тук е каква е ролята според вас за личното пространство и за общия е, за, за регламента с общите разпоредби. Как мислите, че тези два елемента могат да се усъвместят? Отговор. Благодаря за въпроса. Може би беше много е, до някъде доста неточно да споменавам личното пространство в писмения си отговор. Аз имах предвид, че надзорните органи имат правото да споделят идеи, да ги споделят с обществеността. Идеята тук е, че личните данни имат стойност, те, тя може да бъде изразена и в евро, и тази стойност се използва от компании. И тук имам предвид големите компании. Те използват личното пространство и печелят от него. Както от друга страна виждаме, те не внасят обаче нищо в националния бюджет. Аз не съм експерт по бюджетни или данъчни въпроси, но си мислех, че ако използваме личното пространство като аргумент, може да накараме корпорациите да плащат данъци. Сега за изкуствения разум и личното пространство и надзора над него и регламента с общите разпоредби, мисля, че това е нова територия. Тук трябва да се мисли, да се вземат решения от машини. И това, според мен, е доста плашещо. Трябва да имаме законодателство от страна на комисията. Комисията казва, че за 100 или 200 дена ще предложи такова законодателство, но що се отнася до надзор, мисля, че електронното лично пространство и надзора трябва да вървят ръка за ръка. Благодаря. Госпожа Софи Инфелд от Реньо. Благодаря. Благодаря за вашето въведение. Няма да ви питам за вашите становища по определени въпроси, защото мисля, че много от становищата ги споделяме. По-скоро е интересно за мен начина по който вие ще, ще действате по отношение на независимостта си и правоприлагането. Независимост, независимостта. Знаем, че Европейския орган е под натиск. Не винаги се взема на сериозно от комисията, например, но по отношение на Европейския орган, Европейския съд имаше определени резерви и, и критики. Така че тук въпросът за независимостта е много важна, за, важен за мен. Правоприлагането също е слабо. Ние имаме регламента с общите разпоредби, добре, но а, ето, имаме много плахи санкции за Фейсбук, докато санкциите в САЩ са много по-решителни. Благодаря за този въпрос. Наистина той е релевантен в аз от, на ваше място също бих се интересувал от тази дискусия. Сега за унгарския национален орган имаше обвинения и проблеми с независимостта. Имаше решение на Европейския съд. Е, правилата бяха заострени. Процедурата, която беше под въпрос, не е не съществува вече. Унгарският ако он, унгарският орган не съответства, не е на висотата на критериите за независимост, то тогава Европейската комисия трябва отново да задейства процедурата по несъответствие. На втория въпрос. Много е важно, че имаме добри правила, но те трябва и да се прилагат. Те не бива да остават на хартия. Какво виждам тук? След като съм представител на национален надзорен орган, трябва да кажа, че регламента за общите разпоредби регламент, който постепенно започва да бъде прилаган. Трябва известно време, за да напълним регистрите си с определени данни и казуси и трябва да разгледаме, да анализираме съответните решения. Да, наистина, вие споменахте САЩ. Е, що се отнася до правоприлагането, те са много по-строги. Що се отнася до Европейския съюз, аз мятам, че имаме нужда от повече време за големи решения, както споменах и преди малко, и по-ясна стратегия за правоприлагането. От зелените, господин Прайер. Благодаря. Господин Сабо, ние сме се срещали и Нещо, за което говорихме, беше ролята на Европейския орган по защита на личните данни и на данните по принцип. Говорихме за това, че Европейския орган трябва да дава правни съвети и да не дава политически съвети. Но Европейският орган има консултативна роля в законодателния процес. Може ли да обясните какво е вашето становище за ролята на Европейския орган? You got two minutes to reply. Thank you very much for this question. It is also a very important question. How do I see the role, advisory role uh, of the... Консултативната роля. Тя е много важна, тя е ключова за Европейския орган и това ще бъде един от моите основни фокуси на дейността ми. Е, мога да кажа, че Европейският орган не би трябвало да се меси в политически въпроси, не би трябвало да се коментират политически становища. Приносът на Европейския орган би трябвало да се съсредоточава единствено в правната област. Всички становища трябва да се осланят на първичното и вторичното законодателство. Така че като кандидат аз виждам, че вие правите политика и вие се справяте чудесно. Аз мисля, че това, което правя, също е добро. Благодаря за вашето доверие, като ме избирате за един от кандидатите. И публично мога да кажа, че Европейският орган като консултант не би трябвало да се меси в политиката, неговите становища трябва да са правно обосновани. От ИДЕ господин Тардин. Грация, президент. Благодаря. Сферата на личните данни е сложна от правна гледна точка. Госпожо Тардино, изчакайте малко, за да си сложи кандидатът слушалките, за да чуе превода. Заповядайте. Областта на цифровите права е сложна от правна гледна точка и Европейския съюз трябва да е в крак с новостите, без да губи от поглед централното значение на правата на гражданите. В своето изложение става ясно, че имате практически административен опит. Прочетах, че в момента правите доктората, но не видях конкретни публикации за защита на данните и гражданските свободи, имайки предвид ролята, на, която ще изпълнявате. Би трябвало да има баланс между сигурността и защита на данните. Същото въжи и за изкуствения интелект. Смятате ли, че надзорният орган трябва да се посвети на тази област и в, по какъв начин вашият опит е добавена стойност? Имате две минути за отговор. Благодаря за този въпрос. Наистина, ние живеем все повече в дигитален свят. И когато говорим за права, говорим за цифрови права. Затова смятам, че трябва да имаме връзка с университетите и изследователите. Естествено, това е добавена стойност в моята биография, че имам такъв опит. Той е важен, що се отнася до технологията и личното пространство. Ето, например, не може да загърбим блоковите вериги. Трябва да знаем как те работят на, на, на практика или други технологии. Понякога надзорните органи могат да бъдат подведени, например, хаш технологиите – е, Могаше за тях да се каже, че всичко е криптирано, но ние стигаме до заключението, че те наистина са добри, но тук не става дума точно за криптиране. Така че трябва да сме отворени и трябва да знаем, че правоприлагането е също така важно и за цифровия аспект. За екара госпожа Канко. Благодаря. Метаданните са много важни. Те трябва да бъдат достъпни, за да може изкуственият разум да се развива. Как може да става обмен на тези да, да, метаданни така че да позволяваме на лицата да контролират своите лични данни. Освен това, как това може да се направи без да се накърнят развитието на изкуствения разум и иновациите? Това е нещо много важно за економиката и за нашата сигурност. Както всички знаем, който спечели надбягването в изкуствения разум ще спечели и глобалното надбягване. Ние все още нямаме достатъчен опит с регламента за общите разпоредби. Отговор за две минути. Благодаря и за този въпрос. Що се отнася до метаданните? Както разбирам, вие имате предвид Съобщението за метаданните – това е проблематичен въпрос. Когато става дума за метаданните, не говорим за съдържанието на съобщенията, но ако се гледат данните като метаданни, се вижда целия ви живот – той е отразен в метаданните. Затова метаданните трябва да бъдат третирани също така е, като чувствителни данни, както и личните данни. Освен това, е, регламента за общите разпоредби трябва да го опознаем. Какво означава това? Това означава, че трябва да постигнем едно добро една добра скрол, скорост на правоприлагане. До момента нямаме трансгранични казуси. Ще трябва да, има, да мине време, за да наберем опит. Ако разбирам правилно вашия въпрос, става дума за забавяне при надбягването за изкуствения разум, за изследванията и иновациите. Сега, когато говорим за изкуствения интелект, имам чувството, че понякога не знаем за какво говорим. За това трябва да говорим повече за изкуствения разум. Дали законодателят ще може да излезе с предложение, ако това е така, ще има повече правна сигурност за бизнеса за кое госпожа Дейли. Благодаря. Вие знаете, че става дума за оперативна съвместимост в областта на отбраната, на сигурността, за обмен на данни. Аз съм много загрижена за това, какво става за сигурността на личните данни. Как виждате вие ситуацията? Къде, на къде смятате, че върви Европейския съюз? Вие казвате, че е, Европейския надзорен орган не трябва да дава политически съвети, но надзорът е политически. Личните данни могат да бъдат използвани за политически цели. Не може не всичко са политически, са, са правни въпроси има и политически аспект. Thank you very much uh, for this question. Uh, indeed, uh... Да, благодаря. Понякога е подвеждащо да мислим за правните аспекти, че нямат връзка с социалното измерение. Спомням си като млад адвокат, э, четох едно изследване за наблюдателните камери. След известно време направихме правни заключения, които заключения, които се основаваха на съществуващото законодателство. Но това е само фонова информация – правните въпроси. Що се отнася до съвместната оперативност, надзорните органи говорят за принципи, принципи, които могат да бъдат споменати в този контекст. Властите говорят, че са законодателите регулират материя, която все още не е на лице. Например, ако оперативната съвместимост стане реалност, нашите надзорни правила ще трябва да станат по-сложни и ще стане по-трудно да се надзирава обмена на данни. Важното за мен е да се намери баланса между личното пространство и сигурността. И това е задачата на надзорния орган. Сега господа Фокс от независимите. Ваша задача ще бъде да бъдат защитени данните на европейските граждани. Имате много добри намерения, но това може да има много отрицателен ефект върху малките и средни предприятия, също така и върху благотворителните организации. Как ще създадете равнопоставеност между големите многонационални компании и всички останали малки организации и предприятия, които се опитват да изградат мрежа за подкрепа? Ще има мрежа от санкции мерки за изпълнение. Но, но знаете, този а, а, регламент, общия регламент за защита на данните е един от най-мразените законодателни актове. Как ще предотвратите спъването на иновациите за малките предприятия и свободите на малките и средни предприятия? Имате две минути за отговор. Благодаря. Наистина, когато регламентът беше още в проект, една от задачите беше да не се стига до допълнителна административна тежест. И това фактически и залегна в регламента. Прилагането на общият регламент за защита на данните върви в момента и в момента е, той се преразглежда и въпросът за административната тежест ще бъде взет под внимание от комисията. Колкото до малките и средни предприятия, знам, знам проблема, че малките организации е, е, всеки дневно трябва да работят с този регламент. Примерно, органите за защита на данните в Унгария са създали гореща линия за малките и средни предприятия, които могат да се обаждат на надзорният орган, да му задават въпроси. Да споделят това, което е трудно за тях при прилагането на регламента. Резултатите публикувахме в общ документ Споменавам това накратко. Като пример за това, че намаляването на административната тежест ще остане наша постоянна задача на надзорният орган. Има още два въпроса. Господин Ленес от НП. А, а, господи, благодаря, господин председател. Може би очакваме различни, различни отговори на един и същ е, въпрос. Дали европейският е, надзорен орган е, ще бъде неутрален в политическо отношение или не. И каква ще бъде практиката в това отношение. Мисля, че в законодателството сме намерили необходимият баланс за вас ще бъде по-трудно да изпълнявате надзорната си роля, ако този въпрос не бъде изяснен. Какво ще направите, когато навлезете в фазата прилагане на оперативната съвместимост, за която ставаше дума? Господин Сабо, имате думата за отговор. Благодаря. Виждам, че същия въпрос може да бъде зададен и два пъти. Да. Разделянето на двете роли. роли консултативната роля и ролята на е, осигуряване на изпълнението. За мен е съвсем ясно, че е, надзорните органи за защита на данните а, е, трябва да прилагат съответния закон. Трябва да видим обаче как ще става това. Кой ще взима решенията? Кой ще взима политическите решения, законодателните решения? А също такава ще бъде ролята на като консултативен орган. За мен а, не изглежда трудно тези две задачи да бъдат разделени. Питахте също така и за оперативната съвместимост и надзорът. Когато системата вече работи и се всеки дневно обменя лични данни, тогава, разбира се, надзорът ще бъде по-комплексен и по-труден. Ще трябва да сътрудничим с националните надзорни органи. Защото ние Фактически ще имаме поглед върху международният аспект на обмена на данните. Това е и задачата на Европейския комитет по защита на данните. И мисля, че тук ще има достатъчно възможност да маневрираме, за да създадем един нов надзорен модел. И аз като ръководител на надзорния орган ще затръгна именно от тук. Господин Мораес, ваш ред е. Благодаря. Мисля, че и това, което аз исках да попитам, вече беше засегнато. По въпросът за консултантската роля на Европейският надзорен орган за защита на данните. Разбира се, вие може да съветвате комисията, но откровено казано, комисията може да пренебрегне вашите съвети. Как е, ще се справите с този проблем? Ако комисията реши да не ви обърне внимание. И сега скандалът с Кембридж Аналитика. Ставаше дума за приложение, създадени от Кембридж Аналитика. И ако вие сте ръководител на надзорният орган, какво бихте предприели в подобен случай и какви ще бъдат вашите приоритети? Благодаря. Последен отговор, господин Сабо. Благодаря. Значи, това са две, е, два сложни въпроса, които повдигате. Първо, за връзката и комуникацията с комисията. Какво ще правим, ако е комисия не обърне внимание на нашето мнение? Разбира се, Европейска надзорен орган ще заяви своите позиции, ще ги съобщи на европейските институции. И аз смятам, че ще трябва да положа всички усилия, за да бъде чут гласа ми от Европейската комисия. Това е една от ролите на Европейският надзорен орган. Той има консултативна, консултантска роля. И с цялото уважение към европейските институции, ние ще действаме съответно, за да могат нашите съвети да бъдат приети. Освен това ще бъдем открити за всички институции, за всички законодателни органи. Но когато човек дава съвети, е, това е реалността. Понякога може да бъде пренебрегнат или да не му се обърне внимание. Колкото за Кембридж аналитика. По време на скандала ние не знаехме точно какво става. Ставаше дума за едни невидими данни, за операции, които бяха на практика невидими. И затова трябва да укрепим нашите възможности, когато става дума за новите технологии, сътрудничеството и информацията по текущите въпроси. Мисля, че сътрудничеството тук също е ключ към успеха. Председателя, благодаря. Благодаря на всички участници. Благодаря на всички депутати. Благодаря специално на господин Забо за ясните отговори но също още един път го поздравявам за това, че той е бе е, избран в тази, е, този кратък списък. Имате думата за окончателно изявление. Благодаря, господин председател, дами и господа. Беше много интересен разговор с вас. Въпросите за защитата на данните и защитата на личните данни. Разбира се, има въпроси, които не можаха да, бъдат, да получат изчерпателен отговор, тъй като те са в процес на развитие. Необходима е синергия между европейските институции. Европейски, позиция на Европейския парламент ще продължат да ме вдъхновяват в моята работа, а сега казвам довиждане на представителите на европейските граждани. Надявам се да се видим в най-близко бъдеще. Благодаря, господин Забо казва председателят. Желая ви всичко най-добро. Now we don't need any further... Няма нужда да обяснявам отново процедурата. Вие вече я знаете добре. Пет минути за господин Вевировски за встъпителни думи. Той вече пет години е бил заместник е, ръководител на Европейския надзорен орган и след това ще имаме време за нови 10 въпроса към втория кандидат. Как ще работи като ръководител на надзорният орган? Една минута за отговор и накрая две минути за последно изказване. Нека още един път да ви поздравя, че стигнахте до тук, че сте подбран от комисията по подбора. Имате думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа, членове на комисията Либе, за мен е чест да бъда днес тук и да ви представя моите виждания и очаквания за следващите няколко години по отношение на защитата на, данни, на личните данни и работата на Европейския надзорен орган за защита на данните. Ще ви кажа от какви ценности ще се ръководя, какво е познания имам и какъв опит имам. А, е, това е известно ви е, когато аз кандидатствах за ролята на помощник на ръководител на надзорният орган. Знаете от каква страна идвам, където не бяха зачитани тези ценности, за които става дума. Но също така имам опит, опит в, в частния сектор, където съм работил 7 години Работил съм с извличане на данни, така нареченият data mining. Работил съм също така и в, в публичната администрация, в Министерството на вътрешната администрация, също и в, в органа за защита на национално и международно ниво. Имам и академичен опит. Мисля, че разбирам технологията на предизвикателствата, пред които сме изправени. И знам как действа надзорният орган и какви са плюсовете и минусите в неговата работа. Мисля, че с това се изчерпаха моите 5 минути. Председателя казва нещо без да си е включил микрофона. Още няколко думи. Значи, опитът е едно, но също времено имаме младежки подход, млада кръв, ако мога така да кажа, по отношение на защитата на данните и защитата на личните данни. Това също... Значи, също времено съм достатъчно възрастен, за да си спомням миналото, още когато бях студент. Баща съм на две дъщери, които са откърмени с цифровия век. И ще се опитам да запазим това, което имаме като ценност и да дадем път на иновациите, за да бъде светът по-добър. Благодаря, господин Вивировски. Сега ще изслушаме 10 въпроса за по една минута, след това отговор ще бъде две минути. Благодаря. Възоснова на опита ви като заместник ръководител на надзорния орган, бихте ли казали как смятате, че Европейския съюз трябва да процедира спрямо неевропейски фактори? особено в областта на изкуствения интерес, интелект, какъв е баланса между защита на данните и техническия напредък и как да се защитават данните на европейците при взаимодействие с неевропейски страни. Как, какво е становището ви за въвеждане на право на собственост върху данните? Благодаря. Много е трудно да се отговори в рамките на две минути, защото става дума за взаимодействие на различни области. Започвам с последната част на въпроса правата на собственост – аз не съм голям поддръжник на идеята за собственост върху данните и информация. Като юрист, когато говоря за собственост, се позовавам на гражданското право използването на нещо, продажбата на нещо, това не работи при данните. Ако искаме да контролираме своите данни, трябва да имаме предвид, че не сме единствените, които разполагат с данните. Различни организации използват данните за различни цели. И колкото е по-сложна една система, толкова по-оперативно несъвместими са системите. Ако използваме много сложни алгоритмите, толкова ще е по-сложно взаимодействието между различните фактори. Що се отнася до заинтересованите лица, бих ги разделил на четири групи. Различен подход към държавите, различен подход към международните организации, международните форуми, различен подход към а, бизнеса и също така различен подход към гражданското общество. Всичко това трябва да се вземе предвид по отношение на държавите и международните форуми, аз бих поставил акцент върху използването на взаимодействието между органите за защита на данните и другите е, играчи в публичната администрация. Ще ви дам един пример. Създадахме така наречения хак форум, където обсъждаме е, споразумения с е, изпълнители на услуги. Ние използваме силата на европейските институции, обществените и публичните администрации. Благодаря господин Вивиаровски, благодаря за отговора. Придържайте се към две минути за всеки отговор. Вторият въпрос ще бъде създаден от госпожа Сипълт. Е, една минута. Благодаря. Е, благодаря, господин Бибировски, за това, което казахте за собствеността върху данните. И нямаме някои съмнения. В изказването си вие говорихте за предизвикателствата, свързани с запазване на ценностите. Как е, виждате ролята на регламента защита на данните във връзка с приложенията на е, изкуствения интелект? Предвиждате ли допълнителни мерки, допълнителни, допълнителен дебат, защита на нашите данни в контекста на изкуствения интелект? Защитата на данните в електронното пространство пак не успя и в съвета защита на данните. Смятате ли, че има възможност за по-стрикно спазване на сегашните правила, особено правилата за бисквитки или кукита, за да могат правителствата да предприемат мерки срещу недобросъвестни частни компании. Благодаря изкуственият интелект е сериозно предизвикателство за нас и за органи защита на данните, но най-напред да сме наясно с това какво означава изкуствен интелект. Това е марке, пазарно понятие, което може да бъде напълнено с различно съдържание, например роботика, фалшиви новини, лицево разпознаване. Това са все области, които следва да бъдат обсъждани, но не в рамките на изкуствения интелект. Аз мисля, че ние най-напред трябва да, пров... да видим с какво разполагаме и какво можем да използваме. Регламентът е един от нормативните актове, които отговарят на много изисквания и на много очаквания към регулирането на изкуствения интелект, по особено ако оценката на въздействието се проведе както трябва. Има и много недобре регулирани области, по отношение на които трябва да вземем мерки, именно прозрачността на алгоритмите. Те не се обхващат непременно от регламента. И натрупали сме обаче интересен опит в различните страни по а, системи основани на правилата. Тук а, се повдигат същи проблеми, както и при изкуствения интелект. И там а, трябва да ви. Там има натрупан полезен опит при изпълнението и приложението. Що се отнася до защита на личните данни в електронното пространство, помните, че надзорният орган започна работа по съществуващата практика по регламента, но заедно с това вие повдигнахте въпроса за куките и, и стени от куките. Има нужда от хармонизиран подход, но националните органи не винаги носят отговорност за тази част. Госпожа Софин Велт от името на Нови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Вивяровски. Поздравявам ви за личния ангажимент, който се основава на лична убеденост. Аз я споделям но тук става дума не само за вашето виждане, а за това как ще направите надзорния орган по-силен. На мен ми се струва, че към този надзорен орган на Европейската комисия се обръща за формален съвет, който, на който след това никой не обръща внимание. Комисията загуби доста дела, е, като резервационните данни и е, друго. Какво ще направите, за да стане надзорния орган по-силен? Съгласен ли сте, че така наречената полицейска директива трябва да се замести с е, регламент? Господин Виевиоровски, първо ние трябва да покажем, че надзорен орган има правила за гарантиране на спазване на регламента и на всички правила. Да се покаже, че трябва да че е, има основания надзорния орган да третира въпросите, които парламента, съвета и комисията а, вграждат в законодателни текстове, така че аз бих поставил акцент върху практична, практическата дейност на институциите в областта на регламента. Също така, като надзорен орган, ние трябва да излезем извън мащабите на правната консултация. Трябва да предоставяме и технически консултации. Това не се прави. И миналия месец ние решихме да използваме услугите на учен по данните и последният конкурс, който проведахме, постави акцент върху разнообразието на служителите, защото разнообразието е много важно, защото онова, което ние трябва да предоставяме, са не само правни, но и практически консултации. Може би това ще бъде най-важното като от гледна точка на консултациите. втората част на въпроса ви какво беше? Съгласен ли сте, че политическата директива или директивата за правоприлагане трябва да стане регламент? Мисля, че на през 2012 година имах възможност да обсъждам, да говоря за директивата и казах, че това е задължително условие да се дадат на правоохранителните органи възможности и инструменти да използват масивите са данни. Аз не знам дали това може да се превърне в регламент, но бих искал директива, която да прилича на регламент. Господин Браер от името на Зелените. Благодаря. Господин Виевиоровски, благодаря за кандидатурата ви. Аз имам въпрос за безразборното съхраняване на данните и данните за местоположение. Европейския съд излезе с решение, че това не влияе върху политиката за данни. Безразборното съхраняване на данни и е, на трафика не са пропорционални за борбата срещу организираната престъпност. Пред съда член на вашата служба каза, че надзорният орган може би би предвидил режим за достъп за защита и достъп до данните. Що се отнася до моята група и от давнашната ми битка срещу общи съобщения за запазване, съхранение на данни за цялото население, бих искал да чуя дали се застъпвате за такава политика или ще ни подкрепите в нашата битка. Тримата кандидати са поставени, трябва да бъдат поставени при равни условия, затова моля ви не превишавайте времето за въпрос. В един идеален свят аз не бих искал да се съхраняват личните данни и да не се, да няма достъп до данни, които се съхраняват за технически цели. Заедно с това трябва да е, признае, че като съветник на, на европейските институции отчитам и решенията на е, Европейския съд е, и на интересната ситуация, в която се намираме редно ли е да нямаме директива за съхранение и да няма забрана? Ако нямаме забрана, нямаме забрана. Съдът е постановил, че няма конфликта между хартата на основни свободи и съхранението на данните, но и има ограничения върху използването на данните – аз бих обърнал внимание именно на този прак. Не бих искал да данните да се съхраняват, но без решение на европейско ниво в някои страни ситуацията е специфична. Е, няма е, задължително съхранение. От друга страна, в някои страни правоохранителните органи имат, интерне, имат интерфейс, за да получават достъп до тези данни. Това не е редно. И като имаме предвид е, натиска от държавите членки, бих искал да им напомня, че прагът е този, който се определя от съда, а именно определя се кога могат да се използват съхранените данни. Не ми хареса изявлението на един от комисарите преди няколко години, който каза, че съхранението на данните ще се запази. Но от техническа гледна точка данните съществуват. И най-важното за мен в момента е да се знае кой има достъп до данните, за какви цели. Ако не мога да избегна съхранението на данните, Идентичност и демокрация няма да задават въпроса, доколкото разбирам. Госпожа Канко от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Искам да споделя един елемент с вас. В писмените ви отговори виждам какво мислите какво означава, за това какво означава да живееш при липса на свободи. По Искам да ви задам въпроса за следния въпрос Онези, които работиха по преговорите, смятат, че регламентът се слага твърде силен акцент върху предписанията, не върху преговорите. Последният законодателен акт беше от преди 20 години, беше директива. Сега имаме регламент. Колко каква е трайността на този регламент според вас и какви са въпросите, които ще трябва да бъдат решавани? Господин Вие Виоровски, доколкото разбирам въпросът, е какви на кои въпроси трябва да се обърне внимание? Става дума за това, че регламентът може да остарее бързо. Регламентът не е единственият законодателен акт, когато говорим, че Европа е лидер в областта на защита на данните. Ние трябва да ние имаме предвид цялото европейско законодателство. Става дума за целият правен режим на Европейския съюз, който е критерий в глобалните дискусии. Глобалните е, дебати няма да доведат е, до договор за защита на данните, но пък ще имаме възможност да споделяме своя опит с е, различни култури. Обединената левица, господин Варена. Една минута, ако обичате. член 61 и 62 за регламента, регламента предвижда задължение за сътрудничество с националните надзорни органи в рамките на техните правомощия, за да се осигури надзор на големите информационни системи на европейските институции, в това число Евродак, Шенгенската информационна система, Митническата информационна система. Можем да си представим милионите данни, които съхраняват в тези бази данни. Кои са основните предизвикателства пред координацията на подобен надзор. Какво ще направите, за да се осигури ефективен надзор на това взаимодействие? Благодаря за този въпрос. Както знаете, в момента имаме многобройни решения по отношение на надзора на базите данни на европейско ниво. Освен това, Имаме обмен на информационни масиви между държавите членки и между агенциите. Проблемът е сложен. Винаги сме настоявали за пропорционалност при надзора, но решенията, които в момента са предвидени в регламента, понякога са недостатъчни. Все още някои въпроси се регулират в регламента за Европол. Освен това няма голяма разлика между дейностите на институции като ОЛАФ или базите данни в Юлиза или сътрудничество в наказателно-правни дела. Така че аз бих искал да има едно решение, но заедно с това искам да подчертая, че когато говоря за изпълнение в областта на защита на данните в институциите, аз имам, имам предвид именно тези институции, които осигурява данни от правоприлагащите органи. Миналата седмица излязахме с първите решения. Там, например, те забраняват наблюдението на социалните услуги от страна на една от агенциите, която не, не разполагаше с нужната нормативна база. Това решение не беше лесно, тъй като тези дейности са много интересни, но без съгласието на законодателя европейските институции не бива да правят това. Благодаря, господин Вивировски. Не повече от две минути. Сега госпожа Фок за една минута от името на необвързаните. Една от най-големите заплахи е израза, ако нямаш какво да криеш, няма как, от какво да се страхуваш. Често се сее паника от страна на службите за сигурност и това е извинение за нарушаване на личните данни. И когато се протестира, се казва, че протестиращият има какво да крие. Често води се дебат за приложения като WhatsApp. Според мен е една от най-големите заплахи. Какво мисли надзорния орган за подобно сеене на практика от институции, които шпионират своите граждани? Заповядайте всъщност тук би трябвало да има две групи отговори в зависимост от това дали говорим за националната сигурност или за киберсигурността, защото вие включихте и двете области. Има огромна разлика между тях. Бих искал има разлика между това, което се включва в националната сигурност и това, което се решава от а, а, държавите членки. Бих искал да ви предложа следното, тъй като ние всяка година постигаме съгласие за новите нива на наблюдение, което се приема в Европейския съюз. Нека това да стане по нов начин, и за всеки нов елемент, който предлагаме, да се премахне вече съществуващ. Ако искаме да предложим новост, нека тази новост да е вместо нещо старо, а да не е, е в допълнение. За да не стане е, така, че на всеки 5 години да се обсъждат нови стъпки. Сега говорим за оперативна съвместимост, но какво ще обсъждаме след 5 години? Не бихме искали да се връщаме пак на този въпрос. Нека да, нека да направим оценка на това, което до сега сме осъществили. Дали то се заслужава да бъде запазено. И когато казах, че помня времето, когато ми липсваха ценностите, имаха предвид наблюдение и следение от страна на държавата. И а, това е въпрос, който ме вълнува от самото начало на професионалния ми път. Господин Лайнерс, благодаря. Интересна дискусия днес имахме за това до каква степен надзорния орган да дава политически или консултативни съвети. Как виждате вие тази разлика, това разграничаване? Дали надзорният орган трябва да бъде неутрален консултант или политически актьор? И на следващо място. Техническите и политическите въпроси. Сякаш има дисбаланс – в персонала повече като че ли пре, преобладават хората с техническа насоченост, а не правна. Какво смятате да направите по отношение на персонала и неговата квалификация, ако бъдете избран за началник на надзорния орган? На първия въпрос. Ако смятате, че надзорният орган дали трябва да играе политическа роля, моят отговор е не. Надзорният орган няма политическа роля. Ние сме експерти. Ние сме тези, които говорят за ценности, но не и за политическите аспекти. Ние не издаваме политически становища. Това не е важно за дейността на тази институция. Тази институция е надзорен орган, тя има надзорна функция. В същото време, когато се опитваме да консултираме парламента, комисията и съвета, нашата роля трябва да е техническа и, технически и правни съвети. Правната, правните съвети се падат главно на адвокатите – но трябва да имаме разнообразие на съветите. Говорих за учените в екипите. Трябва да разберем как, как данните се използват на пазара, но също така трябва да разберем и новите решения, като квантумните изчисления, трансхюманизма, другите видове изчисления – това ще са бъдещите инвестиции. Но оценката трябва да предхожда решенията. И е хубаво да има синергия между надзорния орган и другите надзорни органи на национално равнище. И последния въпрос. Клод Мораеш от социалистите и демократите. Искам да се върна на въпроса на госпожа Интвелд, а именно – вие говорихте по някои от въпросите в дълбочина, но вероятно ще трябва да изготвяте консултации за комисията, когато комисията представя нови предложения, но в крайна сметка вашите експертни мнения могат да бъдат недооцетени. Какви, какъв подход бихте предприели предприели в разбирането на евентуалното игнориране на органа и вашите становища от страна на комисията? На второ място, гражданите виждат, че нещо лошо се случва, например, манипулират се избори, но тези методи продължават. Как ще използвате надзорния орган да, да престане това популяризиране на, на манипулацията? Отговор. Не всичко, което е свързано с Кембридж Аналитика е скандално. И не всичко е свързано с защитата на данните. Въпросът е повторното използване на данни с друга цел. Това е нещото, с което ще се занимае надзорния орган и би трябвало да се занимае надзорният орган. Сигурността на данните е друг проблем, с който трябва да се справим като надзорен орган. Трябва да кажа, че един от най-важните казуса, казуси беше обвинението към Европейския парламент за използване на данни за подготовка на изборите, на европейските избори данни бяха предадени на трети страни извън европейските институции. Парламентът не можеше да създаде достатъчен контрол върху данните. Нищо не се случи с тези данни, за щастие, но трябваше данните да бъдат заличени и договори, които бяха сключени, трябваше да бъдат анулирани. Но виждаме проблемите, които могат да се получат в тази област. През последната година се занимавах със следното. Един от основните проблеми с Кембридж Аналитика бяха именно национални експерти, работещи в надзорния орган. Председателят. Добре, имате още две минути за заключителни слова. Благодаря. Нека ви напомня някои от основните неща, които бяха отразени в писмените ми отговори. Искам да започна с това, което за мен започна преди 27 години, а именно моята работа в Европейската асоциация за защита на личните данни. Тук става дума за мен за запазване на човешкото достоинство и разнообразието. Може да изглежда да звучи високопарно, но според мен върховенството на закона е основата, над която трябва да действаме, защото ние не защитаваме само данните, ние защитаваме човешките същества. Нашата цел е защитата на данните, но зад нея стои нещо повече. Освен това, има културно разнообразие в Европа и ние сме много горди с а, културното разнообразие. Ето факт е, че може да говорим толкова различни езици, толкова различни културни традиции може да следваме. И този стандарт, който имаме при защитите на личните данни в Европа, може да е предимство на пазара и може да бъде използвано за бъдещи иновации. Европейските институции би трябвало да поведат с добър пример при използването на новите технологии и на иновациите. Ако говорим за блоковите вериги, тогава нека не говорим само за правото да бъде забравен. Нека помним какви са плюсовете и успехите на използването на данните в блоковите вериги, например. Благодаря. Благодаря на всички колеги. Благодаря и на вас, господин Виеворовски, за вашите усилия и за отговорите. Ние високо оценяваме вашата кариера в областта на защитата на личните данни и ви поздравяваме с факта, че бяхте избран за изслушване като кандидат за поста ръководител на надзорния орган за защита на личните данни. without further ado, it's late hour, and we still have some time to go. So thank you for staying. И така, благодаря ви, колеги, за вашето присъствие, въпреки късния част, но имаме още работа да вършим. Предстои ни да изслушаме третия кандидат. Вие дойдохте в началото, а се оказа, че трябва да бъдете изслушани като трети но въпреки това сте добре дошли. Поздравяваме ви, че бяхте избран като един от кандидатите. Знаем, че сте изпратили вашата биография на нашите колеги, но знаете, нашият метод е следният. Вие ще направите въведение от 5 минути, след това ще има 10 въпроса към вас зададени в рамките на една минута. Вие ще имате две минути за отговор на, на всеки въпрос. След това ще имате думата за обобщение от две минути. Благодаря. Е, благодаря, е, е, господа, че ми давате възможност да ви представя моето виждане по въпроса за надзорния орган за защита на данните Работил съм в много случаи по тази тема. Въпросът за защитата на данните вече като че ли на 360 градуса се обърна тази тема. Бил съм служител в националният парламент. На два пъти съм бил регулитор, един път като към генералния секретар и също така като секторен комисар, който отговаря за енергетиката. Като научен работник имам важни публикации. също така от 2016 година съм стратегически съветник на националният орган за надзор на данните. В момента съм адвокат. Значи, и тези, този така 360 градусов обзор ми даде възможност да получа представа за правото, економиката, правото и технологията и всички страни на въпроса. Но най-важното за мен е независимостта. Аз организирах първият, първият национален контрол на полицейските досиета, когато а, взех позиция по нареченото право на забравяне. А, е, е, и това е независимост, която съм проявявал също така и когато а, а, съм зачитавал пред съда въпроса за а, надзора. И защо сме тук тази вечер? За да можем да видим какво можем да направим за европейските граждани като по защита на техните лични данни. И трябва да се каже, че е, е, въпросът за защита на данните също претърпя до голяма промяна през последните години. И защо правото, свързано с защита на данните, е толкова важно? Без защитата на данните не може да има свобода нито на събиранията, нито на движението. Е, не може да има са други права. Като имаме предвид е, е, тези предизвикателства, трябва първо да се засили ролята на парламента, който защитава нашите европейски ценности и идентичност, също така да се трансформира, да се промени ролята на надзорният орган. Сега ще кажа няколко думи. Ще опобща четирите мерки, които имам предвид, за да бъде подобрена работата на надзорният орган. Първо, санкциите, дейността, отчетността и справедливостта, безпредседността, интердисциплинарността не може да. Трябва да имаме много добри консултанти по отношение на технологията. Трябва да бъдем отговорни е, ежегодно, да даваме отчет за своята работа и да отговаряме по всички въпроси, които могат да ни бъдат задавани. И е, е, Европейският надзорен орган трябва да използва всички възможности на регламента, включително като вземем предвид решенията на Европейският съд. Значи компетентност, възобновяемост и справедливост. Това са предимствата, които смятам, че имам, като заставам пред вас. Аз съм наполовина швед от страна на майка си. И говоря английски и френски, господин председател. Готов съм да отговарям на вашите въпроси. Благодаря, господин Падова. Уверявам ви, че членовете на комисията се отнася с уважение към вашите уводни думи. Първо господин Мацола за една минута. Благодаря. Изкуственият разум е следващата граница за данните. Това е безпредседентно обработване на данни, което предстопи, предстои, но етичните проблеми са огромни. Каква ще е ролята на надзорния орган за колективен подход на Европейския съюз? Как може да се направи баланс между защитата на данните иновации и сигурността и как може да се сътрудничи с неевропейски актьори? какъв може да е контрола при преработването на личните данни и как може да се защити интереса на правопритежателите. Господин Падова, имате думата. Благодаря. Изкуственият разум е наистина новата граница. Вие говорите за огромни обеми и през последните години обема на данни се е удвоил. Има данни, които не се използват обаче от компаниите и ние ги наричаме тези данни док данни. Много от операторите не са европейски оператори. От една страна имаме американския модел – е, където няма законодателство, има секторно законодателство, регулаторите е, се намесват само в определени случаи и централизирания модел на използване на данни, т.е. китайския. А Надзорният орган в Европа трябва да намери своя среден път. Ние се водим от хуманитарни и етични принципи. Комисията има чудесни инициативи и предложения, но мисля, че европейският начин ще се основава на надежно използване на данните, защото ако нямаме надежден начин, хората ще загубят вяра в електронните услуги и демокрацията. Къде може да започнем? Няма да започнем от нулата, ще започнем от добри, добро законодателство, което е регламента с общите разпоредби. Тук има няколко разпоредби, които се основават на автоматично преработване на данни, но има елемент, който липсва тук. И тук именно надзорният орган може да е полезен. Например, няма разпоредба за прозрачността на алгоритмите, достъпността на алгоритмите и надзорният орган трябва да, да бъде полезен в изработването на тези правила – И така, една минута за въпрос, две за отговор. Просто да ви напомня, имате две минути за отговор. На второ място, госпожа Сипел. Много благодаря. Искам да се върна към въпросът за изкуственият интелект. И, и другите говориха за прозрачността във връзка с регламента, общия регламент. Но може ли да ни кажете как ще осигурите тази прозрачност? Включително и за гражданите, когато изкуственият интелект продължи да се развива или почне да се саморазвива. Ще се бъдат ли необходими допълнителни мерки извън общият регламент за защита на данните. Подчертахте значението на независимостта. Лично вие, как виждате ролята на Европейския надзорен орган? Той достатъчно ли е независим в момента или неговата независимост трябва да се укрепи? Имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. Значи, това са фактически два въпроса, които госпожа депутатката даде. Необходими ли са допълнителни мерки за регулиране на изкуственият интелект? И отговорът ми е да. Защото а, общият регламент не обхваща всички аспекти а, на изкуствения интелект. Например, а, как измервате нивото на дискриминация. Това е нещо, което не се е, третира в регламента. Необходими са обяснителни мерки. Може да се да овласти е, регулатора, е, да се, надзорният орган, който да се заеме с този въпрос. Втория въпрос. Дали сме независими? Не можем да бъдем независими, ако имаме само правни инструменти и нямаме технически инструменти. Значи, е, ако имаме повече ресурси, то разнообразни ресурси, и економически, и технически, е, ще ни дадат възможност да бъдем наистина независими. Е, за това смятам, че трябва тройно да се увеличи броят на инженерите, с които работим, за да може по-добре да разбираме технологията. И да, да има а, възможност Европейска надзорен орган да а, формулира по-добри съвети, консултантски а, услуги. Значи не става дума само за правни съвети. Аз съм юрист, никой не е обаче съвършен, аз знам моите ограничения. Благодаря, казва председателя. Сега госпожа Софи Инвелт. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Падова, за уведомите думи. В Европейския надзорен орган има много експертни умения, но а, той не е достатъчно силен. Много пъти Европейската комисия просто го пренебрегва. Какво ще направите, за да дадете, да, да, повече, да стане по-силен надзорният орган? А, примерно Европейската комисия глоби с 5 милиарда в Фейсбук. Какво ще направите вие, за да засилите прилагането? И накрая не става дума само за защита на данните, става дума и за прозрачност. Европейския комитет по защита на данните се предлага да публикува протоколите от своята работа. Подкрепите ли това предложение? Имате думата за отговор, господин Падова. Значи, три въпроса в две минути. Трудно е да се отговори на трите. Наистина, нашите съвети много пъти се биват игнорирани от комисията. Значи трябва да работим с Европейската комисия още в най-началните етапи на работата, за да имаме влияние върху нея и за да има последователност между различните инициативи. Защото не винаги работим достатъчно хоризонтално. Второ, ако не сме доволни, винаги може да използваме публичните медии и трябва да бъдем достатъчно внимателни в подбора а, при, този, при тази дейност. Трето, в, на края на, в края на кращата може да се а, прибегнем до Европейският съд. Трябва обаче много да внимаваме какви, какво бихме предложили той да решава. Европейският надзорен орган не е национален орган. Той е европейска институция, но, но, но не значи, това не значи че, обаче, че той не трябва да прилага. В писмените си отговори предлагам и ако бъда а, назначен, ще публикувам програма за инспекции, за да може да използваме като лост за постигането на това, което искаме, като предсказуем и твърд надзорен орган. Като адвокат пред, подкрепям предложението, което е в рамките на закона. Сега от името на зелените господин Брайер за една минута. Благодаря. Господин Падова, Имахме удоволствие неодавна да се срещнем, да разговаряме за различните подходи на Европейския надзорен орган и ако правилно си спомням, казахте, че други органи правят много смели изказвания, докато вие бихте искали да работите по-скоро с сътрудничество и да използвате принудата като последна възможност. И също така бих искал да чуя вашето мнение за правилата за задължително съхраняване на данните, време за съхраняване на данните. разбирате, че има връзка между иновациите и защитата на данните. Добрият надзорен орган трябва не само да дава насоки, но той трябва също така и да а, действа за изпълнението на. А, публични консултации, сътрудничество с други органи, всичко това е а, а, част от работата на ICO. И аз а, мисля, че това е един баланс, към който аз се отнасям много внимателно. Трябва да бъдем невнимателни, но да бъдем справедливи. Колкото до запазването, съхраняването на данните, Знаете, има решение на Европейския съд по този въпрос. Въпроса на, е директивата от 2051. И в никакъв случай, разбира се, не можем да работим в разрез с практиката на Европейския съд по този въпрос. Практиката трябва да бъде много по-конкретна и да имаме възможност за съдебна защита и прозрачност. Но, примерно, в френското законодателство няма е, е, информация, това е моето мнение, и не се позовават, няма достатъчно, не се опираме достатъчно на практиката на Европейския съд. Бих искал да по-разширено да отговоря, но нямам време за това. Господин Гаро за една минута. Благодаря, господин председател. Господин Падова, много въпроси бяха зададени за ролята ви, как може да влияете е, чрез е, този надзорен орган. Но нещо, което не, Забелязах при другите кандидати, вие сте автор на редица публикации на английски в Oxford International, и също и така в Law Review. Вашата дейност като учен, ако не се лъжа, вие следите внимателно решенията на Европейския съд. Например, по правото за забравяне. Разбира се, ролята на, надзорният орган е, свързана доколко вашата работа като научен работник ще влияе и ще има въздействие върху работата ви като ръководител на Европейския надзорен орган. Благодаря, ще отговоря на френски. Господин депутат от 20 години аз водя, аз се занимавам с научна дейност, защото всеки практикуващ трябва от време на време да се оттегли и да работи по научни теми. Аз работя в няколко области собственост върху данните и връзката между личните данни и новаторството и научната дейност ми помага и в практиката. Заедно с професор Бергер от университета в Оксфорд разработихме статия посветена на това доколко големите масиви са съвместими с регламент защита на данните. И за мен това е част от ролята на регулатора. Както казахте, става дума за влияние. Е, регулаторът трябва да може да влияе въз основа на позициите, които е изложил в авторитетни публикации. Аз мисля, че тази дейност е изключително важна, защото надзорният орган въплащава защита на личните данни пред външния свят и трябва да е в състояние да демонстрира независима и богата мисъл. Преди 4 години аз бях писал за правото да бъдеш забравен. След това се оказа, че Европейския съд е разглеждал дело по тази тема. От името на екаре, госпожа Канко. Много се радвам, че имате че сте любознателен и предвиждате проблемите и вярно е, че законът не, е, не винаги съответства на практиката. Въпросът ми е, ако искаме ефективна сигурност на данните, Имаме ли нужда от глобална защита на данните? И имаме ли нужда от механизъм, по който приятелите да могат да си разменят данни, без те да бъдат жертва. Идеята за глобална рамка за защита на данните беше предложена на Г20. Смятате ли, че тази идея е постижима през, послед... през следващите 20 години? Благодаря. Две минути за отговор. Благодаря, госпожо депутат. Въпросът е за глобалната глобален режим защита на денните е въпрос, който вълнува специалистите от поне 20 години, защото Европа беше първия континент, който разработи подобна рамка. Трудността се състои в това, че в определен, по определен начин – зад нормативната база има ценности, които са, ев... които са европейски. Имаме разпоредби в Харта за основни права и не може да се налага стандарт, който да, да почива на тези ценности. може да се търси изближаване на стандартите от двете страни на Атлантическия океан, но не би било лесно да се наложи глобален стандарт на страни като Китай, например, които не зачитат индивидуалните права от много отдавна международната общност полага подобни усилия. През 2008 година се постави въпроса за глобален стандарт, но аз мятам, че това ще отнеме време. И мисля, че не можем да имаме един и същи механизъм и един и същ механизъм за надзор при всички случаи подходът не може да бъде е, предписващ. От името на зелените е, колегата Варена. Наскоро Европейския съюз е, прие политики, чиято цел е да улеснят събирането на данните. Нови инициативи директиви са възможни. Имам предвид оперативната съвместимост на големи масиви данни в областта на правосъдието и свободата. Въпросът е е лесен, въпреки че отговорът може би е сложен. Как оценявате сегашната ситуация за правото на защита на личните данни? в светлината на мерките за борба срещу тероризма и сериозната престъпност. Какво ще се промени, ако имате повече влияние върху европейския законодател? Отговор. Е, това е политическа дискусия. Въпросът е много интересен. Е, казано е, че ако искаш да пожертва, ако искаш да пожертваш свободата си в името на сигурността, в крайна сметка няма да имаш нито сигурност, нито и свобода. Имаме нужда от събиране на данни, но това не може да бъде за сметка на защита на данните. Това беше и смисълът на моята пледуария пред съда Информацията е много важна, защото ако не знаеш, че си обект на наблюдение, как можеш да имаш достъп до данните, механизъм за съдебна защита, ако не си информиран, но е, ако си информиран, това може да е в противоречие с следствието. По Ние трябва да обсъдим подробни мерки, за да има баланс между сигурност и защита на данните и да не жертваме едното за сметка на другото. Госпожа Фокс от името на независимите. Съгласна съм с вас за научните изследвания, но по отношение на политиката понякога има конфликт между защита на данните и е, свободата на словото. Аз е, имам е, опасението, че защита на данните е претекст за създаване на механизъм, който ще ограничи нашите свободи. По-конкретно, правото да бъдеш забравен, гражданите могат да поискат да се заличи онва, което са написали. Аз мисля, че около Европа има, че има опит за създаване на противопожарна стена от гледна точка на данните. Искам само да попитам как е, ще се защити правото на гражданите да изразяват мнението си? Заповядайте за отговор. Вярно е, че дискусията за териториалния обхват, обхват на правото да бъдеш забравен може да влезе в конфликт с правото на достъп до информация и свободата на словото. За това въпроса за териториалния обхват на правото да бъдеш забравен беше, е въпрос отнесен към съда защото има опасност от мерки от страна на недемократични страни, така че европейските граждани да няма достъп до информация. Ако има твърде широк територи, териториален обхват на правото да бъдеш забравен за Европа, може да настъпи опасност от, от ответна реакция от страни, които не са демократични. Аз мисля, че Европейският съд постигна баланс между достъп до информация и правото да бъдеш забравен, защото това е много важно. Когато съдържанието не се заличава, Но то трябва да бъде предмет на геоблокиращи мерки. За да не се застраши достъпа до информация за европейските граждани. Така че мисля, че е постигнат баланс и за това Моши, моите статии обосновават необходимостта от запазване на правото на свобода на словото, не за сметка на правото да бъдеш забравен. Господин Ленърс. Благодаря, господин Падова. С другите двама кандидати обсъдихме е, ролята на надзорния орган за това дали да бъде безпристрастен орган или пък трябва да има своя политичес, свое политическо виждане. Каква е, какво е виждането ви за надзорния орган в този смисъл? Вие вече сте работили с националните органи. Как оценявате степента, до която надзорните органи в държавите членки изпълняват задачите си. Е, как, по какъв начин бихте помогнали на е, държавите членки? Безпристрастността е много важна в е, публичната администрация. Аз бях администратор в френската публична администрация и безпристрастността беше задължителна характеристика. За мен безпристрастността е навик. Безпристрастността обаче не означава, че като регулатор нямаш право на собствено мнение, но не можеш да взимаш страна в политическите спорове. Можеш да предоставяш съвети, консултации, да очертаваш положителните и отрицателните страни, но не взимаш страна. Не трябва да бъдеш повече от съветник. Що се отнася до националните органи за защита на данните, тези, тези органи като правило не разполагат с достатъчно ресурси. Регламентът увеличи натовареността им. Някои регулаторни органи са изправени пред трудности и недостиг на средства и умения. Ние каз... Аз казах, че ние имаме нужда от е, инженери, но това въжи не само за нас. Това въжи за всички органи защита на данните. В Испания, в Ирландия, в е, някои провинция, в Германия, в Франция има такива служители – Може би е, ключът е да създаде мрежа, така че да се е, обменя опит. Господин Морес. Е, последният въпрос е искам да ви попитам за вашия подход и за вашата консултативна роля към комисията. Комисията прави нови предложения. Например, вие е, консултирате комисията и тя ви игнорира. Например, това е ситуацията. Този въпрос е свързан с, с, с въпроса на госпожа Интвелд, но така или иначе, е, това е много важен въпрос за Европейския надзорен орган, тъй като става дума за законотворчество тук. Как бихте реагирали в една такава ситуация? И за комуникацията. И въпрос за Кембридж Аналитика. Все още такава технология и метод за манипулация на избори продължават. Как бихте реагирали вие за това надзорния орган да спре тази намеса? и манипулация. За игнорирането. Да, наистина има определена резервираност, отчаяние. Аз ще се опитам да променя тази ситуация. Игнорирането. Тук имаме няколко възможности. Най-напред, мисля, че трябва да се намеси много в много ранна фаза на създаване на проекто законодателството. Зная от опит, че когато човек се намеси прекалено късно, важните решения вече са взети. За намеса е късно. Трябва да се създаде взаимно изгодна ситуация за комисията, така че да се намесим на възможно най-рана фаза в създаването на проекто законодателството. Аз зная, че съветите на консултанта никога не се следва до 100%. Това е тъжно, но това е фактът. Вие се опитвате да направите това, което е във вашия мандат, това, което смятате, че е разумно, но мандатът си е мандат. В много сериозни случаи може да се обърнете и към обществеността, към медиите – има един положителен пример. Има много положителни примери, когато това се случва. И при някои случаи може съдът да се намеси. Ако се сторят тези две неща, да се намеси съда, да се намесят медиите в ранните фази на законотворчеството, това може да има положителен ефект. Благодаря ви. Благодаря и на вас. Благодаря, казва председателят на всички колеги за присъствието. Вие изпълнихте с истинско съдържание това извънредно заседание на комисията Либе. Имахме важна задача да изслушаме тримата кандидати. Благодарим ви за присъствието. Искате да кажете нещо? I have it in mind. I, I, I just wanted to, because I, I went to the plenary for a second, but then I'm back. I wanted to say that... Искам да кажа, че високо оценяваме вашето участие, че бяхте избран за изслушването и имате една-две минути за заключителни слова. Най-напред, благодаря ви за възможността да общувам с вас. Говорихме по много важни въпроси, но за съжаление твърде кратко. Отговорите трябваше да бъдат ограничени в две минути. Е, говорихме за изкуствения разум. Бъдещето няма да е продължение на миналото, трябва ни нов подход. Това е моето искрено убеждение. И трябва да си вярваме, защото ако не си вярваме, ако не вярваме в защитата на личните данни, ако не вярваме на операторите, това ще застраши демокрацията и услугите на интернет. Ние ще останем независими, ще бъдем отворени за диалог и ще се опитваме да бъдем строители на мостове, а не на стени. Ще бъдем решителни, когато е нужно, когато става дума за правоприлагането спрямо частни компании. Благодаря ви и до утре. Благодаря. Thank you so much. Thank you so much, Monsieur Padova. We uh, thank you for your presentation, for your statement. We congratulate you for having made it. Поздравления за това, че стигнахте до тук. Това е последната фаза от процеса на вземане на решение. Утре ще бъде взето решението. Моля, колеги, кажете на всички членове на нашата комисия, че утре в 10 часа ще гласуваме. Ще се гласува електронно в УИК 200. В 10 часа ще се състои гласуването ще бъдете заети само половин час. Лека нощ!